Uh, Добър ден, госпожи и господа. Позволете ми да ви поздравя с добре дошли и да кажа добре дошли на двама представители на а, българското правителство, госпожата Менушка Петкова и господин Ивайло Московски. Добре дошли в нашата комисия ние също отбелязваме първия месец от българското председателство. гледам каква е вашата вратовръзка, господин министр, но ние с, с моите колеги сме с български вратовръзки. Много а, тази вратовръзка е натоварена с много символи и ние не трябва да ги пренебрегваме. Много е симпатична тази вратовръзка. Поздравявам ви! Нека сега да пристъпим към изслушването. Предложението ми е много просто. В началото ще ви помоля вас, двамата министри, Госпожа Петкова е министър на енергетиката, в това число енергийна инфраструктура и ядрена енергета. И господин Московски е министр на транспорта, информационните технологии и комуникациите. Отговаря и за далекосъобщенията и цифровия дневен ред. Ще ви помоля да говорите за около 7 минути, след което ще пристъпим към дискусия с нашите членове. и ще ви помолим да дадете отговор на поставените въпроси и да направите заключителни бележки. След това в 16.30 ще се срещам с другите двама министри на економиката и на образованието и науката. Четири министри от българското председателство ще дойдат при нас днес след обяд. Така, мисля, че като за начало е това. А, познавате нашия портфейл и за това за нас е много интересно всичко, което попада във вашите ресори. Госпожо Петкова, очакваме с нетърпение вашето изказване е, и да чуем приоритетите на българското председателство. Заповядайте. Много благодаря. Уважаеми господин Бузък, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, за мен е изключително удоволствие и голяма чест да представя пред Европейския парламент в качеството му на съзаконодателен орган приоритетите на българското правителство в сектор енергетика. Но преди да пристъпя към детайлите, позволете ми но преди да пристъпя към детайлите, позволете ми Позволете ми да отбележа, че за България е голяма чест да председателства Съвета на Европа и то за първи път, но наред с това ние си даваме ясна сметка и осъзнаваме много добре, че това е една изключително голяма отговорност. Отговорност, която ние поемаме пред всички европейски граждани. Ние ще работим за това да постигнем консенсусни решения, компромисни решения, които да бъдат в интерес на всички европейци. За нас от изключително важно значение е диалогът с Европейския парламент. Ние знаем, че само в рамките на един конструктивен диалог с Европейския парламент можем да постигнем това, което сме набелязали като свои основни приоритети. Много са предизвикателствата пред българското председателство по отношение на взимането на решения. Енергийният сектор не прави изключение. И това е съвсем обяснимо. Обяснимо е за това, защото енергетиката е секторът, който е изключително важен сектор в економиката на всяка една държава. От това как се развива сектор енергетика в рамките на общността зависи какво ще бъде състоянието на всеки един европейски потребител, зависи до каква степен ще бъде способна нашата економика. След успеха на нашите колеги от естонското председателство, усилията на българското председателство ще бъдат насочени изцяло към това да водим един конструктивен диалог с Европейския парламент, свързан с изключително амбициозният законодателен пакет чиста енергия за всички европейци. Използвам случая, за да ви уверя, че българското правителство, българското председателство е готово на конструктивен диалог, има волята за такъв диалог и ще направим всичко необходимо, така че да можем да постигнем максимален напредък по всички досиета, така че да можем да постигнем консенсусни позиции между държавите членки и съответно между Европейският парламент – с цел да изпълним нашите основни приоритети. В преговорите си с Европейския парламент, в разговорите с Европейския парламент, ние ще се водим от принципите на Енергийният съюз. Принципи за сигурна, устойчива, достъпна, нисковъглеродна енергия. Убедени сме, че устойчивостта на Енергийният съюз може да бъде много трайна, базирайки се на спецификите на всяка една държава членка, отчитайки тези специфики. Сигурна съм, уважаеми дами и господа, че ще се обединим около това, че енергийният пакет чиста енергия за всички европейци е един изключително амбициозен и уникален по своята същност законодателен пакет. Ето защо ние си даваме ясна сметка, че постигането на консенсусни позиции между държавите членки и Европейският парламент няма да бъде лесна задача. Това ще бъде едно предизвикателство пред нас. Предизвикателство, което ние сме готови да поемем, предизвикателство, което заедно с Европейския парламент, в пряк диалог с Европейския парламент, ние ще искаме да преодолеем в интерес на всички европейци. Що се отнася до подхода, който ще имаме и основните ни приоритети, безспорно по отношение на регламента за управление, на директивата за енергийна ефективност, директивата за възобновяеми енергийни източници, ние имаме готовност още в рамките на следващия месец да стартираме преговорите с Европейския парламент. Що се отнася до модела за електроенергийния пазар, що се отнася до а, регламента, свързан с дейността на регулаторите, по отношение на тези изключително важни законодателни акта, ние, възнам... отчитайки, разбира се, и необходимостта Европейският парламент да постигне съгласие по отношение на модела на електроенергийния пазар, ние смятаме, че този период от време можем да го използваме много активно, за да постигнем общ подход по регламента, свързан с дейността на регулаторните органи. По отношение на газовата директива, ние осъзнаваме, че това е един документ, който е изключително важен за Европейския парламент. Това е един документ, който има много сериозно влияние върху всички държави членки. Ето защо това, което българското председателство ще направи в рамките на разглеждането на този документ, нашата основна цел ще бъде да постигнем максимален консенсус, да се консолидират позициите на държавите членки с цел изясняване на всички поставени въпроси с цел постигане на максимален консенсус по този изключително важен документ. По отношение на нашия основен акцент в приоритетите на Българското председателство, именно интегрирането на Западните Балкани, е изключително важно за нас и за целия наш регион да работим за диверсификацията на източниците и маршрути за доставки на природен газ, за постигане на енергийната сигурност на целия регион. Когато говорим за енергетика и когато говорим за основния акцент в приоритетите на българското председателство Западни Балкани, трябва да разбираме изграждането на липсващата инфраструктура в региона – защото само чрез налична инфраструктура, чрез изграждането на тази изключително важна инфраструктура, ние можем да гарантираме, от една страна, сигурност на енергийните доставки, от друга страна, можем да гарантираме способността на целия регион. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, в краткото време, което имах възможност да представя пред вас основните, да маркирам основните приоритети. Разбира се, нямам претенцията да съм изчерпала всички важни детайли от тук нататък, но използвам още веднъж случая, за да заявя, че в лицето на българското председателство Европейският парламент има един надежден партньор, като нашата основна цел е да работим заедно за това Европа да бъде по-сигурна, да бъде иновативна и да бъде просперираща. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, madam. Thank you for your presentation. Благодаря ви. Благодаря ви за изказването. Сега ще помоля господин Ивайло Московски да вземе думата. уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е голяма чест да представя пред Вас приоритетите на българското председателство за Съвета на Европейския съюз. <coughs> Ние ще стремим основно към консенсус, конкурентоспособност и сближаване във всички сектори, задълбочаване на сътрудничеството и интеграцията на страните от, Западни, от Западните Балкани към основните ценности на Европейския съюз – Четири са от основните направления, по които ще работим през този и следващите пет месеца. А именно бъдещето на Европа и младите хора, сигурност и стабилност, цифрова економика и цифрови умения, както и перспектива за страните от Западните Балкани и тяхната свързаност. Една от целите, които стоят пред всички нас, е до края на тази година да бъде завършен единният цифров пазар. Продължаваме активната работа в областта на цифровата економика и цифровите умения. Това е от ключово значение за приключване на инициативите от стратегията за единния цифров пазар. Заедно с нашите партньори в Триото работим активно и осигуряваме необходимата приемственост по досиетата – като имаме амбицията да постигнем максимален напредък. Нашето огромно желание е да ускорим развитието на цифровите технологии чрез мрежите от пето поколение, така наречените 5G, с което ще подобрим свързаността и мултимодалния достъп. България приема председателството в много интензивен цифров дневен ред като по отношение на текущи отворени досиета, както по отношение на текущи отворени досиета, така и по отношение на нови инициативи на Европейската комисия, които се очакват през пролета на тази година. Основна наша задача през тази пролет ще бъде продължаването и успешното завършване на преговорния процес относно реформата на регулаторната рамка за електронни съобщения, така наречения кодекс, по време на българското председателство, което ще ни приближи още една стъпка към гигабайтовото общество. Съзнаваме, че това е файл от голямо значение за европейската индустрия, тъй като ще очертае насоките на развитие – на конкуренцията и ще заложи стимулите за инвестиции в мрежите от пето поколение, както и фиксираните оптични мрежи с висок капацитет. На киберсигурността, която е важен елемент на съвременната цифрова економика и общество, отделяме значимо място в нашия политически дневен ред. Ще се стремим към постигане на общ подход по предложения акт за киберсигурност, който ще предостави на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност силен, постоянен мандат и ще изгради един на киберсреда чрез създаването на европейска рамка за киберсертифициране. Това трябва да гарантира доверието и сигурността в интернет и да се справи с настоящата разпокъсаност на пазара. България е готова да си сътрудничи с Европейския парламент по досието за свободно движение на нелични данни. Важен компонент за изграждане на економика, основана на данни. Обедени сме, че свободният поток от нелични данни е предпоставка за функционираща цифрова економика, генерираща нови работни места и изискваща умения на бъдещето. За да се разгърне потенциала на цифровата економика, трябва да гарантираме, че данните могат да се движат свободно в рамките на Съюза и затова имаме готовност за стартиране на преговори в момента, в който Европейският парламент гласува своите изменения. Съзнаваме, че нашите граждани се нуждаят от поверителност на техните съобщения и неприкосновенност на личния живот в електронна среда за което ще търсим компромисни решения за балансиране между адекватното ниво на защита и достатъчно стимули за иновации. В рамките на българското председателство очакваме да започнем обсъждане и по така наречения трети пакет за данни. Ползва, ползите от отварянето на данни в публичния сектор са безспорни и във връзка с предстоящата законодателна инициатива на Комисията за преразглеждане на Директивата за повторно използване на информация от публичния сектор ще организираме дискусия на министрите относно добавената стойност от отварянето на публично финансираните данни по време на съветът през юни. В рамките на този пакет ще бъде представена и незаконодателна инициатива в областта на изкуствения интелект и роботиката, по която се стремим да подготвим заключения на Съвета, както и ще започнем преразглеждането на акта за домейна от най-високо ниво EU. Тези инициативи ще отговорят на възможностите и предизвикателствата, предлагани от интернет, автономните системи, високопроизводителните изследвания и други, както и на необходимостта от утвърждаване на Европа като световен лидер в тези области. В началото на годината ще бъдат обявени законодателни инициативи, насочени към изграждане на сигурна и ориентирана към иновациите екосистема, около онлайн платформите в Европейския съюз за регулиране на отношенията между платформите и бизнеса и в областта на борбата с вредното съдържание в интернет. Това са хоризонтални, обществено значими теми, които касаят различни страни и ние възнамеряваме да започнем интензивни обсъждания по тях в компетентните подготвителни органи към съвета. В рамките на българското председателство ще бъде поставено началото на обсъжданията относно многогодишната финансова рамка след 2020 година, където очакваме да има специален подраздел, свързан с цифровите технологии. Налице е необходимост от повече финансов ресурс за цифрова инфраструктура, цифрови умения, цифрова трансформация на услугите и естествено за киберсигурност ще се стремим да популяризираме цифровите политики на Европейския съюз и сред страните от Западните Балкани и по-специално гарантирано покритие с широколентов достъп за всички, като насърчим свръх скоростната трансгранична свързаност и акцентираме върху въвеждането на правилата в Европейския съюз за постепенно намаляване на цените за роуминг тези страни. В тази връзка сме предприели редица инициативи, включително и на двустранна основа. Както знаете, девизът на нашето председателство е Съединението прави силата. Аз съм убеден, че заедно с държавите членки и в тясно сътрудничество с всички вас можем да постигнем много за един на свързана Европа. Ние ще бъдем проактивни в областта на индустрията, инфраструктурната свързаност и иновациите и ще разчитаме изцяло на вашата подкрепа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин министр, за встъпителните думи. Сега, благодаря, господин председател. Благодаря ви, господа министри. Българското председателство с много голям интерес подхожда към тази тема. Мисля, че във ваше лице имаме отлични съюзници по тази тема. Има някои фактори е, за частотите, за спектъра – И към това се прибавят и други аспекти, като продължителността на лицензите, което на 1 февруари ще проведем трилог. Мисля, че ще бъде първия, ако не се лъжа. И мисля, че на това заседание ще става дума за, за това да приключим с радиочастотите а, ясна позиция. Всички политически групи са на едно и също мнение. Сега съвета и страните членки е, трябва да разберат, че това е много важно. Надявам се на следващия трилог е, да постигнем. Е, благодаря ви много за позицията, благодаря ви и за работата. За да спазим нашия график. Половин година не е кой знае колко време, така че е абсолютно необходимо да се започне работа още от самото начало и да се поддържа добра скорост. Господин Корумбашев за социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми министри Петкова и Московски, позволете ми да ви приветствам от името на групата на СНД в комисията ИТРЕ. А, вие, разбира се, предполагам, че следите много внимателно вече гласуванията в Европейския парламент, не само поради а, факта на българското председателство. И знаете, че три особено важни законопроекта а, вече минаха а, на гласуване миналата седмица в Страсбург. А, бих искал да отбележа, че целите на Европейския парламент, които бяха прияти в много от случаите консенсусно, става дума за 35% цел по отношение на ВЕИ и 35% цел по отношение на <clears throat> енергийна ефективност, са в контраст с това, което е предложено от комисията и горе-долу това, което съществува като мнение в съвета. В съвета целта е 30%, а дори за възобновяеми енергийни източници целта е 27%. И предполагам, че си давате сметка колко всъщност тежка задача предстои пред вас в намирането на компромис между тези две цели, които не изглеждат хич близо. Тук искам да подчертая, че между другото и позицията и по двете цели на групата на СНД беше дори 40%. Друг момент, който беше доста дискутиран и но в крайна сметка нямаше консенсус по него и в парламента. Предполагам, че тази дискусия ще продължи и по време на дискусиите. Беше така наречените обвързващи цели за държавите членки. А, ние вече имаме опита на първата програма 2020-2020, в която имаше обвързващи цели на държавите членки и между другото аз бих отчел, че тя изигра своята роля, тъй като се видя а, когато една държава членка има конкретна цел, как тя се справя с нея. Между другото, тук е момента и да поставя и въпроса много държави членки не си изпълниха целите, а сега в момента ги виждам да са доста енергични при поставянето на новите цели, Тоест, дали някой пък има морално право да поставя нови цели, като лично той не е изпълнил своите. А, друго нещо, което иска да обърна внимание е така наречената директива, е, е директивата за управлението на енергийния съюз по отношение на взаимната свързаност. Вие знаете, че <clears throat> поради амбициозните цели, които се поставиха особено пред вейтата, се създадоха доста проблем, проблеми с свързаността между отделните държави. Знаете, че целта от 10% не е постигната от редица важни държави членки, а сега в момента отново се коментира за следваща цел за взаимна свързаност, която да бъде 15%. Нещо, което беше фиксирано в последния трети доклад по управлението на енергийния съюз, който беше представен в нашия парламент през ноември месец. Вие бяхте внимателна, госпожо министър, по отношение на казвата Противници трябва да си дават сметка, че има и други проекти, като Южен поток, има свързано, да речеме, на Испания с африкански държави. И когато се приема на господин Московски, също бих искал да, <clears throat> така да пожелая успех в посока на това, ако успеят да придвижат процеса за това да има цени за Председателство навлиза в много трудни води. Досието е много трудно. Госпожо Мин, как ще прием миналата седмица. Тоест един почти централизиран, унифициран подход по енергийните въпроси. Моята политическа група не е много съгласна с този централизиран подход, но, а, но как ще подходите вие? Вие как ще намерите консенсус при преговорите в съвет? и в каква посока ще отива консенс, консенсуса, към който ще се стремите. Ще бъде огромен успех, ако успеете да постигнете такъв консенсус за 6 месеца. Опасявам се, че ще трябва да предадете работа на следващото председателство или на следващите председателства. Моят въпрос към министър Московски е продължавайки там, където спря госпожа Пилар Дел Кастио, във връзка с далеко съобщението, аз съм докладчик по Берек. И заедно с моята колега ще се опитаме да изберем последователен подход, за да не създаваме хаос в бъдеще. Затова аз мятам, че Европейският парламент е протегнал ръка към реалността в държавите членки. С други думи, ние правим опит да предложим подкрепа колкото може повече за економиката. Опитваме се да насочим големия телекомуникационен пакет в една посока. Бихте ли казали, че в съвета има консенсус в тази област? Смятате ли, че е реалистично по време на вашето председателство да се обсъждат тези въпроси? Може ли целият пакет да стане готов до април? Смятате ли, че вие ще сте председателство, което ще завърши работата по пакета? Благодаря, господин председател. Позволете ми от е, името на групата на либералите да благодаря председателството за това, че са тук е, и е, водят този разговор с нас. Надяваме се ние да научим повече за приоритетите на България по време на председателство, получим повече яснота. Е, уважаеми е, колеги, имате да работите по големи досиета и имайки предвид целият обхват на пакета за чиста енергия, Искам да ви помоля да бъдете малко по-конкретни относно сроковете и вашите очаквания. Кога може да очакваме председателството да започне преговори с парламента, имайки предвид това, което беше прието миналата седмица? Предстоят през 2019 година избори за Европейски парламент. Остава ни малко време за приемане на досиетата. Затова и такъв е моят въпрос. Бихте ли били малко по- конкретни относно това, кога очаквате да започнете преговорите по тези е, досиета. И има ли председателството амбиция, въпреки че е много рисковано да се спекулира по, този, е, е, по тази тема. Има ли председателството някакви критерии за успех? С други думи, какво искате да сте завършили до края на е, председателството? Благодаря. Председателя, благодаря ви, колеги. Преминаваме към останалите оратори. Ще помоля да бъдете по-кратки. Господин Зориньо е първи оратор. Благодаря. Касая се за следващите 6 месеца. Финансова рамка на Съюза за периода след 2020 година. Преговорите ще бъдат тежки, ще бъдат подробни, но има някои неща, които са ясни от сега вие говорихте за конкурентно способност. Аз искам обаче да поговорим и за сближаване, за кохезионна политика, защото това означава по-малко наравенство. и искам да внеса някои елементи през нов етап, свързани с конвергенцията. Конвергенция не означава прехвърляне от по-богатите към по-бедните, а означава синергия. Тоест, държавите с по-голям потенциал да помогнат на държавите с по-малък потенциал за създаване на растеж и заедост. По този начин ще се създаде и пазар, което всъщност е целта на Европейския съюз. Искам да ви попитам как си представите нещата на практика по време на вашето председателство. Пакета за енергетиката беше прият миналата година. След това интелигентен транспорт или мобилност теми свързани с цифровизацията, чиста енергия. Друга тема е много близка на сърцето на и младите хора и развитието на цифровите технологии. Как, какъв е вашия дневен ред по тези теми? Как ще внесете принципа за конвергенция? Защото само по този начин а, можем да направим така, че политическите мерки, които взимаме, да бъдат за хората и близо до хората. Тъй като предстоят избори следващата година, още от благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Петкова, уважаеми господин Московски, нека и аз ви приветствам в Европейския парламент. Нека пожелая успех и ги е изработило в съответствие с законодателните предложения, които в момента върват, и това е правилство. В тази връзка моят въпрос към госпожа Петкова е Югоизточната част на Европейския съюз, Югоизточна Европа, продължава до толкова, доколкото много от моите колеги тук смятат, че те са само български. И един въпрос към господин Московски. Пателни предложения почти не се говори за архитектурата на съответните инфраструктури опасност сигурно ще трябва да се започне от инфраструктурата, от достъпа до тази инфраструктура, от протоколите, сертификатите. Господин председател, благодаря на двамата министри, че са в нашата комисия. Имам въпрос към госпожа Петкова. Първия въпрос е досията на съвета. Четири години минаха от тогава и съвета работи в съответствие с тези заключения. 2014 година е нещо като миналия век. Миналата година е стана. се случиха от октомври 2014 година до сега, но все пак а, съветът продължава да работи на основата на заключение от онзи съвет. По един изключително детайлиран начин. Въпросът ми е не смятате ли, че към момента тези заключения са изключени? Към момента Китай харчи 4 пъти повече от своя БВП за възобновяема енергия. Не мислите ли, че съвета трябва да преразгледа своята цел, за да може Европа да, се, да си върне лидерството в тази област? господин Мартан. Благодаря, господин председател. Както колеги... Възможно да започнете вие с вашите отговори и коментари. Благодаря. На първо място Благодаря. На първо място, които вие поставяте и тези въпроси са изключително важни, изключително актуални. Аз и в рамките на своето експи добри резултати за всички европейски граждани. По отношение на поставения въпрос, свързан с възобновяемите добри резултати за всички европейски граждани. По отношение на поставения въпрос, свързан с възобновяемите енергийни източници, с целите, свързани с енергийната ефективност, както споменах, Предстоят триалози с Европейския парламент по тези изключително важни законодателни актове. В рамките на тези триалози българското председателство ще работи за доближаване на позициите и постигане на максимален напредък по всяко едно от тези изключително важни досиета. В същото време това по този начин отговарям и на въпроса, е поставен от господин Курумбашев, от господин Тушеновски, господин Петерсон. Важно е целите, които си залагаме, да бъдат постижими за съответните държави членки и тези цели да бъдат обосновани. Това смятам, че е много важно. Това е много важен приоритет – към който ние трябва да се стремим. Това по повод поставения въпрос, свързан с спецификата на всяка една държава членка. Разбира се, всяка една държава членка има определена специфика в своя енергиен отрасъл и ние смятаме, че енергийният съюз може да бъде устойчив, отчитайки именно спецификите в енергийния микс на всяка една държава членка. По отношение на поставения въпрос от господин Оручев, свързан с темата по отношение на междусистемната свързаност в Юго-Источна Европа. Един изключително важен въпрос, дами и господа, въпрос, който касае сигурността на региона от една гледна точка и от друга гледна точка касае неговата конкурентоспособност. Газоразпределителният център Балкан е проект и от друга гледна точка касае неговата способност. Газоразпределителният център Балкан е проект, диверсифицират източниците и маршрути за доставки на природен газ за целия регион. Това е проект, който е проект европейски, не случайно по отношение и на сигурността на доставките и по отношение развитието на газовия пазар в целия регион. Смятам, че с неговата реализация е проект, който е за всички европейци. По отношение на по отношение на поставени от господин Петърсен въпроси, как ще работим по досиетата с по-голяма конкретика, бих желала да поясня следното. По отношение на първия подпакет, който е изключително важен и той обобщава и той включва на практика модела за, регламента за управление, директивата за енергийна ефективност и директивата за възобновяеми енергийни източници. Българското председателство има готовност още в, до края на месец февруари да стартира преговорите с Европейския парламент, да стартира триалозите. Що се отнася до модела на електроенергийния пазар, като отчитаме необходимостта от това и Европейският парламент да има достатъчно време за постигане на съгласие, в рамките на този период от време ние ще се постараем и ще работим за това да постигнем общ подход по един друг много важен регламент, свързан с дейността на европейските регулаторни органи. Основната цел и основният подход, който ние ще използваме и това, към което ще се стремим, е да се запази темпа на дискусиите и да се запази комплексният подход по отношение на всяко едно досие, така че да могат да бъдат отчетени и неговите специфики и неговото специално място в този изключително амбициозен законодателен пакет, този изключително съобхватен пакет, какъвто е чиста енергия за всички европейци. Благодаря ви. Uh, thank you very much. Uh, if you would find any question you would like to answer later on, it's also possible Um, ако искате да отговорите други въпроси в някакъв... Благодаря на госпожа Пилар де Кастилю, която засегна темата за, за свързаността и въвеждане на така наречения умен интернет, автономни автомобили и така нататък. И се съобразиме с пътната карта, която сме разписали с хоризонт 2025 година. Ще видим, че трябва доста, доста добре стиковани действия. За голямо съжаление, за да се постигнат тези резултати, всяка една държава по различен начин освоява радиочастотния си спектър това, което бих казал е, че казвам за голямо съжаление, всъщност, всъщност не, не, са, не са на това ниво, което изисква 5G мрежата, така че бихме положили максимални стегнато и много бързо да предприемем действия, които да позволят освобождаване на частотен спектър за въвеждане на 5G технологиите, необходимото качество, за да може да, да, да вървим към този резултат, който сме поставили като път на... Да можем да затворим ревизията на ревизията на на Телеком регламента. Като третите страни с Европейския съюз и разбира се конкретно това, което сме заложили като а, приоритет държавите от западните институции, хубавото е, че вече в Европейския съюз има практика и е извърва, извървян пътя за намаляване на а, роуминг цените а, за държави, които се намират географски на територията на Европа. А, разбира се, хубаво е, когато достигнем до, до Мариде, действително да, да могат да, да ползват нормални цени на интернет, на, на, на гласови съобщения, на, на... Считаме, че от гледна точка на председателството, преразпределението на именно в посока сближаване, в посока уеднаквяване на стандарти, в посока на а, на кохезия. Има и допълнителни по-гъвкави финансови инструменти, но сме длъжни да ги обезпечиме като финансова рамка, за да ми се струва, че мое мнение доста ще ограничим. ще ограничим възможността за избор, но ето да, да, да способства за, за, за достатъчно ниво на сигурност на системите. Европейския съюз, като а, а, предстои да бъде дебатирано, така че ще положим максимални усилия. Европа, сравнена с другите развити дигитални райони на света. Много ви благодаря, господин министр. Имаме още 4-5 минути. ако някой иска да... Господин Туре, закъсняхме, имахме среща на координаторите по друга тема, за това закъсня. Господин министр, Вието иска да създаде пазар извън националните граници в Юго-Источна Европа. Може ли да ни дадете една... Защото по време на българското председателство, след това австрийското и румънското, имаме истинска възможност а, да създадем такъв а, един плюкс а, и Организация за възобновяемите източници из, излезе с изследване за Европа и мен ме изненада факта, че България и Португалия и части от Испания а, има най-ефективно. Тъй като имаме обвързваща цел за 2020 а, година, а, Люксембург, Франция, е, Нидерландия ще трябва да се купят статистически трансфер. А България защо не вижда възможността за възобновяеми източници? От друга страна, държавите, които имат нужда от това да купят, ще ви платят. България би могла да спечели много от този процес. Доколкото разбрах, е, въпросът е адресиран към е, госпожа Петкова, която отговаря за енергийния пазар. Цифровия дневен е, ред също е много важен. и Интелигентните му. Благодаря. Уважаеми господин Турмес, това е един изключително важен въпрос, който вие поставяте. Една изключително важна тема, свързана с либерализацията на електроенергийния пазар, свързана с създаването на конкурентна национална цел, ние успешно я изпълнихме още в края на 2013 година. Това, което Вие споменахте като възможност за по-нататъчно развитие, обсъдим заедно с Европейския парламент. Така че да, ние работим. България конкретно, въпреки че това е национален въпрос, който Вие поставяте, но България работи в тази посока и това е следващото. Добре. Разбирам, че няма други въпроси от аудиторията. Благодаря и на двамата министри следващите 6 месеца. Благодаря ви още веднъж. А сега нека да поканим другите двама министри. Uh, well, uh, next ministers in front of us. Следващите двама министри са пред нас от българско и господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката. Ще дам думата и на двамата министри. Уважаеми колеги, госпожи и господа, нека да ви ги представя още веднъж. Добре дошли в Европейския парламент на министър Караниколов, министър на економиката. За нас това означава за секторите и господин Вълчев образование, министър на образованието и науката. За нас това означава а, човек, който отговаря за много важната тема научни изследвания. Вземете думата в началото от 7, максимум 10 минути за встъпителни думи. Първо ще дам думата на господин Караников и след това на господин Вълчев, след което ще дадем думата за дискусия по ресорите на двамата. Господин Караников, заповядайте. Ставим приоритетите ни като председателство на съвета, особено предвид важността за на приемство да продължим доброто сътрудничество в рамките на триото председателства на съвета, но особено и с Европейския парламент – за постигане на разумни, на резултати. През 2017 година навсякъде в Европа економиката и в частност развитие от последните години, както и системните проблеми в резултат на световната финансова криза, показват ясна нужда от реформи и създаване на дългосрочни рамки за развитие на индустрията. А не на последно място, и от по-добро комуникиране с европейската промяна и на економическите отношения, както и е, осъществяващите преки и, пречки и бариери пред развитието на европейската индустрия. Изискват активно политическа работа и политики, по-близки до ежедневните проблеми на европейските предприемачи. Момент, в който е необходимо със съвместни усилия да влееме допълнително енергия и сили в интеграционния проект. Съзнаваме, че 6 месеца не са много време, но като убедени европейци сме амбицирани да допринесем за развитието на Европейския съюз, които заедно може да предложим на европейските граждани. Подхождаме към председателството с реализъм, ясно съзнавайки силните и слабите си страни – и с ясно намерение да бъдем честен посредник в намиране на рационални решения за Европа. Този представители на европейските граждани. Освен това ще работим за приемственост и продължаване на усилията, защото успехите в Европа са единствено плод на съвместни усилия. Говорейки за индустриална политика, пред Комисията за индустрия, изследвания да полагате за развитие на цялостна индустриална политика на Европейския съюз. Усилията за развитие на конкурентоспособността на европейската индустрия ще са една от основните теми на нашата работа и затова ще разчитаме на доброто сътрудничество с Европейския парламент и индустриалната политика. Обхващащ спектъра от политики, влияещи върху конкурентоспособността на индустрията. Сега нашите усилия ще са насочени към това да стъпим върху този подход и върху политическата важност на темата и да работим за цялостна и дългосрочна стратегия е необходима обща индустриална политика с ясна координация на политиките, включително тези на национално ниво. В тази връзка от особено важно е формулирането на общи цели, включително дългосрочни, за развитие на европейската индустрия, които да обединят целите на всички стратегически на тази политика същите са от решаващо значение. Още повече, че нашите партньори и конкуренти в глобален мащаб подготвят и вече прилагат дългосрочни стратегии за развитие на своите индустриални сектори. Повишаване на конкурентоспособността на Европа в глобален е добавената стойност в економиката. Развитието на економическите сектори с високо ниво на знание ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на Европа. Специален акцент трябва да се постави на насърчаване на иновациите, както и на инвестициите в развитие на човешкия капитал, за да запазим талантите и иноваторите в Европа. Осигуряването на устойчив економически ръст и просперитет в Европа също изисква задълбочаване на интеграцията на единния пазар, премахване на бариерите пред бизнеса, насърчаване на инвестициите подобряване на достъпа до финансиране на малки и средни фирми, осигуряване на достъпа до пазари на трети страни, усъвършенстване на системи на професионалното образование, стимулиране на взаимодействието, иновации и перспективни методи на производствата ще утвърдят Европейския съюз като глобален лидер. Дигитализацията, Съвета по конкурентоспособност ще се съсредоточат върху създаването на основа за дългосрочна индустриална политика и за постигане на напредък Съвета приветства инициативата на Европейската комисия за подкрепа на стартиращи и развиващи се предприятия по време на нашето председателство и средните предприятия в усилията за постигане на цялостна и дългосрочна индустриална стратегия на Европейския съюз. В очакване на следващата внимателно развитие на европейската космическа политика, в това число основните програми „Коперник“, „Галилео“, „Егнос“, запазване на конкурентните предимства на европейския космически сектор в условията на бързо развиваща се международна конкуренция, развитието на основната програма на вземане на инициативата за европейска отбранителна индустрия, така че да се осигури навременно стартиране и прилагане на програмата за развитие. Програма, където се отбелязва, че следващата рамкова програма трябва да бъде насочена към справяне с нововъзникващите предизвикателства. Проектът е безпредседентен пример за сътрудничество в научните изследвания в полза на глобалната економика и наука, обединявайки усилията на Европейския съюз, Китай, Индия, Япония, Южна Корея, Русия и САЩ. Изключително съм удовлетворен от подкрепата на многоуважаваните членове на Европейския парламент по съоръжението и да създаде ефективен менеджмент при планирането на разходите, изпълнението на разходите. Разчитам на същата подкрепа и в съвета, за да одобрим заключенията за реформирания проект в първото тримесечие на този семестър и съответно да подключното ни портфолио в областта на ядрената енергетика съм убеден, че както за вас, така и за държавите членки е изключително важно да осигурим възможно най-скоро плавното удължаване на програмата Евроатом за научни изследвания и обучение в периода 2019-2020 година. На 10 януари предоставянето на становище по ревизирания проект на Евроатом за научни изследвания и обучение. България ще бъде домакин на редица важни изследователски и иновационни форуми. Ще се радвам на възможността да ви приветствам в България Знам, че за някои от Знам, че някои от вас са ангажирани други от вас в конференцията Храни 2030 относно ролята на науката и иновациите за бъдещето на храните, здравословното хранене и използването на бъдещите ресурси за изхранване с участието на страни от цял свят на 14 и 15 юни в град. Благодаря ви за изложението господин министр. Сега преминаваме към дискусията от името на НП. Председател, благодаря ви, господа министри, за това, че сте тук. Имам въпроси към господин Вълчев във връзка с инновациите. Високо ценя българското председателство, защото Смятаме, че трябва да проведем задълбочена дискусия за разликите по отношение на иновациите в Европа. Ако Мога сега да поставя този въпрос. Мисля, че е важно да погледнете поручването, което е, проведохме в СТОЛА, Департамента за изследване на Европейския парламент, е, всички казваме, че става дума за отлични а, е, постижения. А, други казват как без да стигнем до съществото на нещата. Моят въпрос е следния. Бихте ли могли да си представите да направите нещо, за което комисията се колебае на нивото на страните членки, а именно програмата пряко да се обърне към реформиране на инфраструктурата в страните членки? И мисля, че програмата може да допренесе за подобряване на това положението. И когато говорим за високи постижения, трябва да имаме не само предвид високи научни постижения, а и управление, групи на влияние и така нататък. Това може обаче само да стане и една страна членка, която има програма за високи е, е, постижения, би трябвало да може да получи средства за институциите, които е избрал като институции за високи постижения. За това само да се отпуснат средства, но да се проведат съответните реформи в институциите, да се обърнем към младото поколение. Може ли да си представите една голяма държава като България, една не голяма държава като България, да поеме ръководството на дискусията по този е, въпрос? Thank you very much. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви, колега, за въпроса. Господин Мартен за социалисти и демократите. Благодаря, господин председател. Да, съм последния останал. Не зная дали това, което ще кажа, се споделя от останалите. Това е голяма година за България, председател е на Европейския съюз. Вие го казахте много ясно, господин министър на економиката, че ще работите за подобряване на конкурентоспособността на индустрията. Поздравявам ви! Нашата комисия а, работи, целият парламент работи по статута а, за пазарна економика на трети страни, като Китай и прочее. Искам да ви поставя въпроса, който поставих на вашия колега преди това, който си тръгна, но не получих отговор. Надявам се вие да отговорите. Това е голяма година, тъй като България тази година а, ще а, бъде домакин а, и на срещата на групата 16 при 1. Това е, е група, която а, според мен е троянския кон за влизане на Китай на европейския а, пазар. Знаете, че се предвижда и ЖП линия Будапешта-Белград. Вие подписахте по принцип договор с Китай за зона за свободна търговия. Всичко това е против усърдната работа, която ние свършихме, за да се запази нашата конкурентоспособност, за да могат всички да са поставени на равна нога това обаче, което се прави, е против това, което ние сме направили. Комисията и е съвсем основателно е обезпокоена от външните инвестиции на територията на Съюза и трябва да има по-внимателно наблюдение на тези а, инвестиции в чувствителни сектори, като транспорта, цифровата економика и прочие. Затова какво ще направите вие? Каква ще бъде вашето отношение през тези 6 месеца? Защото комисията може би ще работи против това, което вие смятате да бъде направено в групата 16 плюс 1. Считате ли, че ако продължите да работите в този формат 16... Средствата в изследвания между това дали да бъдат насочени в по-голяма степен към инвестиции във върхови постижения или в регионални научни инфраструктури се провежда и на национално ниво. В България, предполагам, доколкото периода на председателство ще успеем да стартираме дискусиите по следващата рамкова програма и в частност по така наречения информационен геп. Затова по-рано в моята, моето изложение реферирах към аспекта на затворени клубове и как можем да помогнем на новите участници да се включат по-активно в програмата. Но все пак е важно да видим предложението на комисията през месец юни. Ние ще работим за обвързване на структурните реформи и изграждането на капацитет с мрежите за върхови и рамковата програма за увеличаване на въздействието на научните резултати върху обществото ще бъде обект на заключенията на съвета. Тук само ще кажа, че за сметка на средствата от Европейския фонд за регионално развитие, а отделно от това се планира операция за регионална научна инфраструктура. За мен като министър най-важно е да насърчим качеството и върховите постижения, но също така и обучението. Обучението и адекватните умения на млади учени, така че да работи наш извор на източник на познание по темата. Thank you very much, both ministers. Благодаря и на двамата министри за тяхното присъствие, за обращението към нас, за това, че отговориха. Ще повторя. Благодаря още веднъж на двамата министри за присъствието, за изказванията и за участието в дискусията, за това, че отговорихте на въпросите в областта на индустрията, малките и средни предприятия, и научните изследвания, изследователска дейност. Ни сътрудничеството с вас през следващите 6 месеца тази година, изминалите 3 години и половина. Абсолютно задължително е да продължим напред. Благодаря ви още веднъж. Желая всичко най-добро. Скъпи колеги, нека да продължим с а, е, е, следващата тема делегиран регламент за изменение на регламент 347 от 2013 година на парламента и съвета относно проекта на съвета от а, е, общ интерес, така наречената PCI. Добре дошла на Катерина Сиков. А, директор на звено от Генерална дирекция енерджи Европейската комисия. Искаме да обсъдим въпрос с вас. Искаме да ни представите как върват нещата. Това е сесия за осъществяване на наблюдение. За това сме ви поканили да ни представите този делегиран акт е, защото списък с проектите от общ интерес ще бъде прият е, с регламент. Проекти от е, общ интерес с ключови инфраструктурни проекти, трансгранични проекти, най-вече, които съвързват енергийните системи на държавите членки. Те ще ни помогнат да постигнем целите по отношение на енергетиката, измененията на климата, осигуряване на енергийни доставки за гражданите и декарбонизация. На всеки две години комисията изготвя нов списък на такива проекти. Госпожо, добре дошло още веднъж пак повтарям, е, парламента осъществява в момента наблюдение на дейността на, дейността на комисията. Ние поискахме периода за наблюдение да бъде удължен с два месеца. На 27 март 2018 година изтича този период за наблюдение от страна на парламента. Това е много важно, колеги, защото срока за възражения от страна на членовете на комисия ИТРЕ по този делегиран акт е 26 януари 2018 на обяд в 12 часа. До тогава може да внасяме възражения. Готови сме да ви изслушаме, госпожо Сиков. Въпросът е много важен. Благодаря ви. Заповядайте. Благодаря ви, господин Връзки. Ам, каква е перспективата? Видяхме ползата от съществуването на трансевропейската политика. Да бъдат завършени още 50 проекта. И по този начин повечето страни членки, 24, издържи на кризи. Тогава очакваме да бъде завършен в голяма степен газопреносната мрежа. Може да пренася електроенергията от мястото, на което е произведена, до мястото, на което ще се използва. в областта на газа, по-малко в областта на електроенергията. Са, оглед на това дали ще получи финансиране. Ако не получи, е, няма проблем. Колкото останали. Списъкът от е, тези проекти не е списък от е, грантове от банките чрез тарифите трети от така наречения Юнкер план и ще могат да бъдат осъществени без публично финансиране. Е, държавите Балтийска регион, Польша, България зависят от един единствен е, източник на газ. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на представителите на комисията за това, че са тук сред нас. Проекти разбрах, че има някакъв алгоритъм, някаква логика, която комисията следва. Честно казано, въобще такива, това колегите вече го попитаха. И освен това, до каква степен са изпълнени съответните показатели? Вие споменахте енергии. Има някои държави, в които температурата пада под минус 20 градуса всяка зима. Карбонизират своите економики, да се откажат от въглищата като цяло. По-настоящем няма чисти, но ако продължим по този път, положението ще се влуши. Ако продължим по този идеята беше този газопровод да бъде малко по-дълъг. Енергийната сигурност е на нас, на членовете в тази комисия, защото ако бяхме погледнали този списък от самото начало, щяхме да елиминираме много от, за сметка на други. Имате ли една цялостна стратегия или имате подстратегии А, Б и С? Отново казвам. Председател, че поглеждате малко наляво географски погледнато. Аз дигам тук ръка, все пак е добре да се обръща внимание на левицата но всъщност не е така. Има някакъв списък, който идва отгоре. Къде е общ интерес в тези проекти от общ интерес? А, има мнения, които считат, че вашия списък не струва. Това са проекти, свързани с гъста. Изборът, който правим, трябва да е в съответствие с целите, които сме си определили в КОП 21, Париж. Знаете ли, е, че ще идва газ от Алжирия, която ще бъде да се на мястото на европейските граждани. Ние, като техни избраници, не разбираме нищо. Как очаквате те нещо да разберат? Видяли ли сте какво искат е, местните органи, какво искат европейските граждани и прочие? Аз читам, че в е, този, тези и е, искам да попитам. Благодаря ви много. Има ли други желаящи да се изкажат? От центъра или от дясно? Няма кой знае какъв баланс от тази гледна точка. Може би при една пълна дискусия в ИТРЕ нещата ще изглеждат по-различно, но ние сега започваме дискусията. И сега искам да ви помоля за вашите отговори. А, благодаря ви много за поставените въпроси, за направените коментари. Ще се опитам да им отговоря един по един. Но някои може да бъдат групирани и да се отговори по-общо на тях, свързани с процедурата. Анализът беше направен възоснова на сценарий, при който нашите цели за възобновяеми енергии и енергийна ефективност се изпълняват. Целите 30-30. Е Това е ситуацията, при която направихме този списък. Те са изпълнени всякакъв анализ, който сме правили, е да видим енергийната е, ефективност и възобновяемите източници. Целите в това отношение са изпълнени. Освен това, се счита, че предложеното европейско законодателство ще бъде прието колкото е възможно по-скоро. Това са допусканията. Когато направихме оценка на потребностите, Три стълба бяха отчетени. Първо, завършване на вътрешния пазар. И тук следим какви са цените, които се плащат от гражданите за електроенергия или за газ. И там считаме, че трябва да се стимулира конкуренцията в този регион, тъй като по този начин се намаляват и цените. Цента. А, така ще може да се изплати проекта след няколко години. Има подобен, ще имат достъп до конкурентоспособни цени, а също ще бъдат а, спестени близо 4 милиарда, плащат по-низки сметки за електроенергия и газ. Това е за вътрешния пазар и разликите в цените, особено що се отнася до газа че ще има альтернативи. Те могат и да не се използват а, и да се пристъпва към тях само когато настъпи критична ситуация. В сферата на газа да бъде завършена до 2020 в общи линии а, мрежата. Ще се спра в по-големи подробности на конкретните въпроси. Аз не мога да ангажирам комисаря, но важно нещо, което беше споменато тук. Диалогът, който провеждаме с заинтересованите страни, включително, както вече казах, ние работим за постигане на целите до 2030 година, като имат осветление, отопление, енергийната ефективност и възобновяемите енергии ще трябва да достигнат целта до 2300. Що се отнася до анализа за ползите и разходите, ние разгледахме ефекта върху околната. Искам да кажа, че подходът ни беше последователен. Винаги е имало групиране. Но е много сложно това, което трябва да бъде направено в Европа и какви са приоритетите, че приоритет трябва да бъде отдаден най-вече на електроснабдяването. По конкуриращите се проекти, сигурността на доставки про енергия или газ, свързани с пазара и където е необходим само един проект доста често. Всеки две години ние оглеждаме отново списъка за да видим дали има нарастване на разходите по даден проект. Е, извършваме много щателна приемането на отделните списъци. Защото може да се окаже, че някой проект е, вече не е жизнеспособен от е, обществена гледна точка. За следващите 20, 40, за някои инфраструктури дори за 60 години. Това е вярно. Това, което трябва да оцени пазара. И в повечето случаи очакваме, че пазара ще плати за инвестицията, е да се прецени. Тези проекти са необходими за следващите 10-20 години да ги реализират. Е, ако считат, че трябва да са за 40 години и дали ще могат да реализират е, печалба, тогава трябва да се запитат дали да правят този проект. Относно коментара за корпоративния интерес. Газ, електроенергия, те работят с а, а, регулаторни органи, включително агенцията АСЕР, работят с а, регионални, комисии, а, регионални комисии и групи. Те нямат а, кой знае какви правомощия, задават им се въпроси съюз. Тоест аз не считам, че има някакъв проблем с корпоративният интерес, че той преобладава в работите на системите за пренос, както на електроенергия, така и на газ. И в заключение, другите държави членки на Съюза са членове на нашата група те са много важни членове, тъй като именно те отчитат обществения интерес в национален контекст. И те са в пълно съответствие с предложенията, които се правят на регионалното сътрудничество. Има някои случаи, при които някои проекти могат да ни бъдат особена полза за конкретната държава, но може да се полза за съседна държава и това също оценяваме. Гледаме каква е европейската перспективност и възобновяемите енергии. Това, което трябва да се направи е именно в тази рамка. Относно финансирането, акцент планирането на европейско ниво, регионалното сътрудничество, участието на регулаторните органи. Трябва да бъдем умерени като политици, ако искаме да постигнем нещо. Имаме още няколко минути. Започва. Започва втората част. Започва. Започва втората част. Жалко, казва председателя. Сега започва най-важната част. Пол. Искам да благодаря за презентацията за парламента. Винаги е особено интересно да види къде са поставени акцентите. Към настоящия момент трябва много точно да видим какви ще бъдат, като се предприемат трансгранични дейности, ние очакваме да действаме като равноправни партньори вътре и вън. Второ, основата винаги е енергийната харта. Е, енергийната харта е такава, е, че за нас е, е изключително важно на, на европейско равнище да благодаря. Следващият оратор. И аз искам да благодаря за... Във всеки случай ще бъде хубаво проектите, които обсъждате, се включват, след което се изваждат от списъка. Ако всичко това е обсъдено, докато който преобладаваше американската продукция, тога, тог, производство, тогава фалираха 6000. Показахте къде са празнотите това, че това е проект от общ интерес е безспорно. малко по-трудно е произвеждаме много електрическа енергия от вятър. Не можем да я употребим. Тя не може да се транспортира там, където е необходимо. Не са си съставим. Не, не някои въпроси са спълни, например, частните инвестиции, някои проекти, които не са във вашия списък, като Северен поток 2. Но ви... Благодаря. Предлагам ви Последния а, оратор говорите. Yeah. Thank you very much. Uh, I mean, uh, indeed, the discussion... Благодаря. Наистина. Uh, дискусията си сега започва. комисар мисля, че той ще бъде повече от доволен uh, да започва обсъждането, е, колкото може на по-ранен етап с вас. Ван Мир има а, опит а, в транспортния сектор. Изобщо в Европа има много опит процеса и коментарите във връзка с Енцо. Важно е да се знае, не, не мисля, че оператори в областта на транспорта ще предлагат енергийни проекти. Би било много лошо, ако е така. За мен изобщо не са онези, които ги оценяват при закрити врата. Всичко това става по строг регламент за електроенергията и газа. Комисията оценява проектите в областта на електроенергията и оптимистичния, но е най-амбициозният сценарий, който е използван за оценка на проектите. Относно броя на метод за преброяване и сега са около 90. Тогава в първия списък щяхме да имаме повече от 200, но това не е така. Метод... Благодаря ви. И аз опитвам се да поддържам баланса в нашата комисия. Позволете ми да добавя, че винаги е по-добре да се използва газ, отколкото нефт или въглища. Това е и причината, поради която е за нашата цел за възобновяема енергия без подкрепата на газовите станции. И се опитвам да поддържам баланса в нашата дискусия, защото като задаваме такива фундаментални въпроси, кога ще успеем да посеем нашата газ, е много трудно в наши дни. Разбира се, е, трябва да имаме хранилища на енергия. Имаме нужда от тях и без резултати е, е, по съхранението на енергия на електричество ще постигнем много. Благодаря ви много за дискусията. Дискусията беше страхотно фантастична, мадам. След една година имаме европейски избори. Не знам коя политическа група предпочитате. Ето ки всички са пред вас. Нека сега да минем към следващата точка. Европейски орган за ОРС. Нашите докладчици госпожа Дел Кастиловера и господин Тушановски. Първо госпожа Дел Кастило. Е, двата тристранни диалога с естонското председателство. Е, на 1 февруари ще имаме първи тристранен диалог е, в рамките на българското председателство. Какво направихме? През цялото време се опитахме имаме нужда от допълнителни разговори в рамките на тристранните диалози. Ще се опитаме да видим дали на 1 февруари в рамките на първия тристранен диалог с председател България, ще можем да стигнем до споразумение по проблемните области. Можем да предвидим възможността да приключим с частта посветена на спектъра в рамките на втория тристранен диалог. Идеята е да се придържаме към дневния ред и да приключим разговорите в края на април. Промисно изменение, подкрепено от всички политически групи. Значи има ясен сигнал от името на парламента. Надявам се, че това ще бъде ясен съюз. Днес след обед отопи за това, че проявят разбиране към процеса. И искам да благодаря и на секретарията, естествено. Благодаря. Евжен. Регламента за ОРС. Благодаря ти, Ежи. ОРС е тясно свързан с досието на Пилар. Ето защо ние се опитваме да работим в едни и същи срокове. Ние следяхме случващото се и на тристранния диалог за кодовете. Позицията на съвета прилича на нашата. Съгласни сме относно това, че имаме нужда от една двояка структура в рамките на ОРС. Комисията изрази известна неохота в това отношение. Комисията иска да се запази съществуващата структура. Повечето групи обаче са съгласни с това предложение и в комисията също го подкрепихме. Сега търсим общ подход Възниква въпроса дали ще има решение, свързани с а, кодекса. Дали ще има решение, което да се включи в рамките на внесените промени. Може да има въпроси, които да бъдат взети от кодекса и които да бъдат вменени на ОРС така или иначе. На следващо място евентуалните отговорни органи готови сме да преговаряме в рамките на тристранни диалози. Очакваме последния такъв да се проведе в края на април искаме да запазим съответно сроковете предвидени относно кодекса. Искам да благодаря на всички сътрудници, на всички, които помагат, на колегите. Нека да благодарим и на Пилар за доброто сътрудничество.